кратка, е, кратко представане на е, доклад от госпожа Ван Босуит към по-добро регулиране на единия пазар. Докладчицата има думата за 5 минути. Е, Благодаря, господин председател. Колеги, много се радвам, че днес най-сетне имам възможност да представя доклада си за по-добро регулиране на единния пазар. Работи се усилено до последната минута. Фактът днес е, че Европейският съюз се намира в много тежко положение. В криза е еврото, имаме криза с мигрантите, имаше референдум в Холандия миналата седмица, говори се за излизане на Гърция, за излизане на Великобритания. Не можем вече да разчитаме на лозунга повече Европа като панацея. Този период е отминал. Хората ме питат, какво прави Европа, за да се доближи до гражданите си? Аз съм убедена, че Европа е отговорна. Тя носи отговорността да докаже, че има значение, че е релевантна, че от нея има смисъл и някаква полза. И това е отговорност, която носят и европейските институции. В частност, тази отговорност предполага те да спазват принципа на субсидиарност, че местните и националните органи първи ще преценяват дали не е най-добре при тях да се вземат решенията. Европейската комисия и европейските институции трябва да приемат законодателство само когато това е абсолютно необходимо и законодателството им трябва да е приложимо и разбираемо. Това е смисълът и на моят доклад за по-добро регулиране на единния пазар, тъй като единният пазар е в сърцевината на европейското сътрудничество и интеграция. Значи и законодателството след като бъде прието трябва да се прилага пълноценно, за да развием единния пазар и да се ползваме от неговите предимства. Както и за да използваме максимално възможностите, които той ни дава, включително в частта си единен цифров пазар, трябва да направим така, че институциите да действат решително. И трябва да направим така, че въпреки това решително действие да няма свръхрегулиране. Трябва да се подхожда много внимателно към необходимостта от законодателство. Да се подобри качеството на регулирането не означава да се откажем от всякакво законодателство, а законодателството, което се приема, да е конкурентно, да защитава и да стимулира създаването на работни места и предприятията в Европа. Трябва да направим необходимото за стимулиране на производството, на иновациите и на търговията. Трябва също така да проявяваме критично отношение. Един динамичен вътрешен пазар задължително следва да допринася за благополучието и просперитета на нашите граждани. И аз много разчитам на вашия глас и вота ви утре в този смисъл. Благодаря. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Анна Кораца Билт има думата за една минута. Благодаря, председател. Искам да благодаря на докладчика за отличния доклад. По-доброто регламентиране е един, пътен, един ясен път към по-добре функциониращ единен пазар. Тук не става дума за намаляване на правата на работниците или на потребителите. Не искаме да намалим административната тежест, бюрократичната тежест. Правилата на единия пазар трябва да бъдат прости, пропорционални и приложими в реалната економика. Трябва да преминем към качествена оценка на въздействието. Трябва да имаме а, про... инструменти за разрешаване на проблеми като Solvit, които да са в ръцете на гражданите. Трябва да избегнем също занижаването на стандартите или повишаването им прекомерно, а, когато държавите членки свръхрегулират при прилагането на правилата. Левицата обаче е против във времена, когато имаме нужда от а, прозрачен единен пазар, който работи добре, един пазар, който е по-близък до гражданите. Имаме нужда от а, прилагане на практика, а не идеологическа борба между фирмите и потребителите. Както каза комисарът Тимерманс, трябва да мислим крупно по крупните проблеми и в детайли по дребните проблеми. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващия оратор е Тибор Сани. Една минута. Благодаря за възможността да взема отношение. Единия пазар е много важен въпрос и защита на потребителя е важен му елемент от е, тази, този въпрос. Потребителите не винаги са запознати с правата си и средствата, по които не ги защитават и отстояват. Ето защо е много важно да се предоставя информация за потребителите и да се е, поддържа координация с техните организации. трябва да актуализираме реглам... Е, регулирането, е, регламентите, е, като откликваме на различни нововведения. Например, едно унгарско нововведение дава възможност да се разчете баркода на даден продукт. Този вид инициативи е, са, заслужават подкрепата на комисията. Благодаря, Вики Форд една минута. Единият пазар би трябвало да облегчава работата на предприятия и потребители, за да търгуват с 28 страни с би трябвало не да, да създа, диги, издига бариери, а да ги е, отстранява и да се създават работни места и растеж. Този доклад на белгийската ми колега има подкрепата на много колеги. Ние трябва да въвеждаме нови правила само там, където те помагат на, за растежа на економиката ни. Те трябва да са прости и лесни, лесно, лесно приложими. Малките предприятия особено трябва да се възползват от това. Националните парламенти би трябвало наистина да имат е, гласа им да се чува силно и да могат да използват е, червена е, карта, за да блокират вредно законодателство. Ето защо ние всички подкрепяме този доклад и се надявам да гласуваме единодушно в пленарна зала утре. Сега Никола Капуто за една минута. Благодаря. Единият пазар е изключително важен за развитие, растеж, работни места. За тази цел имаме нужда от добро законодателство. Нормативният корпус е много важен за нашите дружества – При оптимизиране на законодателния процес трябва да, се е ясно къде е силата на Европа. Държавите членки трябва да знаят какво прилагат. Няма достатъчни индикатори за прилагането на законодателство в различните сфери на единния пазар. Във всеки един процес винаги трябва да се спазват основните права. Трябва да има прозрачност, простота и последователност. Благодаря. Ich habe hier vorne eine kleine rote Lampe, die geht immer dann an, и виждате червената лампичка, която светва тогава, когато оратора говори твърде, бър, твърде бързо и ем, преводачи не могат да следват. В момента червената лампичка светваше непрекъснато, така че моята молба и съвет към колегите да говорят нормално, за да бъдат преведени. Сега една минута. Благодаря. Мога само да се съглася с доклада за това как трябва да изглежда един добре регулиран единен пазар. Първо, да няма излишно регулиране. Второ, да няма липса на амбиция и да не се поставят под заплаха стандартите за потребителите, за околната среда и за обществото. Трябва да се изпълняват по-добре съществуващите правила, вместо да се създават нови. Единият пазар трябва да създава среда, в която да процъфтява конкуренцията и където се създават повече работни места, има повече растеж. Това е пазар, където има сериозна платформа, върху която да стъпят дружествата на цифровата економика. Пазар, който да гарантира дългосрочният растеж на Европейския съюз и неговия пазар в полза на неговите граждани. Благодаря. Сега последния от е, споднайте изказвания, Томачич за една минута. Единствено тържище представля най... Благодаря. Единия пазар наистина е, е от огромно значение за Европейския съюз. Днес е нещо обикновено да тън търгуваме помежду си и да инвестираме е, в е, е, някои от другите страни, членки на Европейския съюз. За да се засила просперитета на единия пазар, би трябвало да се разпространи този принцип върху всички услуги. Трябва да защитаваме единия пазар от злоупотреби и вредни практики. Неправилното прилагане на законите пречат и нарушават нормалното функциониране на малките и средни предприятия, които са които ангажират над 80% от работещите в частния сектор. По-доброто регулиране на единия пазар, което ще даде до ще ограничи бюрокрацията, ще даде повече възможности за малките и средни предприятия. Ето това трябва да е нашия приоритет. Благодаря. Благодаря сега комисаря госпожа Юрова. Уважаеми господин председател, почитаеми депутати от името на Европейската комисия, искам да благодаря на Комисията по вътрешния пазар и най-вече докладчика а, за този доклад. Ние сме съгласни, че единния пазар е изключително важен за европейската интеграция. Последните десетилетия той доведе до много работни места и допринесе за по-голям растеж. трябва да разгледаме целият цикъл по изготвяне на политиките. Европейската комисия излезе с две инициативи миналата година – пакета за по-добро нормотворчество и стратегията за единния пазар. Миналия май предложихме един пакет за по-добро нормотворчество, който покриваше целият процес на оценка от консултации, оценка на въздействието, приемане, прилагане и оценка на същото. Пакетът ще ни помогне да направим така, че законите наистина да са насочени към реалните проблеми. Законодателството на Съюза трябва да се приема, когато имаме ясни доказателства и се прави ясна оценка на въздействието върху реалната среда. Това ще ни помогне да си върнем доверието на европейските граждани. Имаме ново междуинституционално споразумение между парламента, съвета и комисията за по-добро нормотворчество. Сега имаме ясна политическа рамка и подновено желание на институциите да има по-добро нормотворчество. След формалното приемане Европейския парламент и съветът са тези, които ще направят така, че той да бъде ефективно приложен на практика, както и своевременно. Необходими са пълни ползи за гражданите и дружествата на практика, а не чисто теоретични. Нека да вземем предвид, например, програмата за пригодността на законодателството и на регулаторната рамка. Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка играе много важна роля за намаляване на тежеста, особено за микропредприятията и за малките и средни предприятия. Ще го направим без да занижаваме целите за опазване на околната среда и тези свързани с социалната среда. След това е, направихме една стратегия за единния пазар и я приехме през октомври. Там има три основни цели. Искаме да създадем нови възможности за хората и за бизнеса. Искаме модернизация за Европа и практическо прилагане. Необходими са и нови инициативи, като например въвеждането на един паспорт на услугите в ключови сектори на економиката, приемане на законодателно, законодателно предложение за отстраняване на дискриминация срещу потребителите на базата на това къде живеят, както и регламента за взаимното признаване. Това обаче не е достатъчно. Не е, не е достатъчно да имаме нови инициативи. Искаме да има ефективно и ефикасно прилагане на съществуващото законодателство. Необходимо е законодателство, което да бъде създадено по-добре и което да разрешава проблемите или е, процесите, които не работят така както трябва. Съществуващите правила трябва да се прилагат на практика от държавите членки, да има един интелигентен подход към прилагането и разработването на една култура на спазване на правилата. Искаме засилено партньорство с държавите членки, има планове за прилагане на новото законодателство и диалог в годишен план с всяка държава членка за прилагането на правилата. Почитаеми депутати, имаме едни и същи цели, имаме една и обща идея за това какво искаме да постигнем. Всички искаме подобряване на законодателството на единния пазар и по-добро изпълнение. Нека да работим заедно, Европейската комисия, парламентът и съветът, за да го постигнем. Благодаря. Да, благодаря,